Преминаваме към дневния ред за тази седмица. На 7 март е прият този дневен ред. Вие го имате пред себе си. Нямам предложение до момента за промяна на дневния ред. Господин Посел, имате думата. За съжаление, без микрофон. Благодаря, господин председател. От месеци сме подготвили много важни доклада в нашата комисия за Сърбия и за Косово. Те трябваше да се разгледат сряда след обед. Поканени са журналисти, дипломати, делегации от тези страни, а в четвъртък след обед без предварително предупреждение председателският съвет е отложил темата и по силата на някакъв пазарлък е решено всичко това да се обсъжда през април. Аз протестирам против този начин на действие и моля председателския съвет за бъдеще да работи по-сериозно. Господин Паселт, вие сте дългогодишен участник в председателския съвет. Аз също моля не, не, не обиждайте пазарлъка като такъв. Имаше много важни аргументи, които сега не мога да спомена, но действително е, тези доклади ще се разгледат на следващата пленарна седмица. А има ли други възражения към дневния ред? Аз бих искал да предложа дебатите за присъединяване на Сърбия и Косово да се отложат не до април, а до април 3000-та година. господин колега, времевите димесии са доста щедри. А, така че мисля, че и двете времеви измерения са адекватни. Господин Оди. Благодаря, господин председателю. Колебая се дали да се обадя, защото толкова пъти говоря по тази тема. Имаме в сряда обсъждане за следващия Европейски съвет, плюс обсъждане по резолюциите от Европейския съвет на 7 и 8 февруари. Прост е въпросът ми. Поканен ли е председателят Ван Ромпой? Ако отговорът е да, той ли не иска да дойде? намирам, че е, сряда сутринта щеше да е особено подходящ момент той да бъде тук, за да обсъди с Европейския парламент заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари и е, да се чуе какво мисли той е, за следващия съвет. Много съжалявам, виждам, че той ще отсъства, изразявам това съжаление. Искам да знам дали а, просто не сме го поканили и той е отказал да дойде. Господин Оди, Имаше извънредно заседание на председателския съвет, е, в което участва и господин Ромпа. И беше непосредствено след заседанието на съвета и е, там той ни информира. Е, това заседание на председателския съвет се проведе при открити врата, така че всеки е можел да вземе участие в него. Впрочем, другата седмица също ще има такова заседание при открити врата на председателския съвет, на което е, бихме могли да поканим, естествено, господин фон Рампой. Не знае дали е, той ще може да се отзове на поканата, но вие, господин Оди, също бихте могли да направите каквото е по силите ви. Има ли други забележки по дневния ред? Очевидно не. Благодаря ви. А сега започваме с общо разискване е, по темата Международен ден на жените. Господин Калахар. Трябва да използвате микрофон. Струва ми се, че би трябвало да се е, разграничават нещата по отношение на езиците в този парламент. Поне а, е, от 6 години, откакто съм а, е, член на парламента, знае, че на веб страницата на парламента фигурират 21 официални езика, но не и моят роден език. Господин Калахър. Съжалявам, че взимате думата, която по тема, която не е свързана с дневния ред, но вие естествено можете да обсъждате този въпрос. Ние ще се видим с вас, ще обсъдим и удобния момент, в който да проведем разговор. А сега вече сме обявили първата точка от дневния ред Международен ден на жените. Госпожа Елизабет Морин Шартие е първият докладчик по темата. Къде е госпожа Морин Шартие? Имате думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да поздравя госпожа Вивиан Рединг, заместник председател на Европейската комисия, не само за това, че присъства